Скъпи колеги, добър ден, извинете ме за закъснението и, и аз, както някой от вас, се обърках в залата. Първо, относно дневният ред. Нека да ви кажа, че вследствие на триалога по заключенията на доклада на господин Каслер – относно Европейската година за а, активното остаряване 2012, нашата комисия се е, присъедини към споразумението. И спрямо този доклад, докладчика ще пристигне 25 май късно сутринта, така че можем тази точка да е, пишем след точка 19, като 19А примерно. И решаваме, че така ще го направим. Що се отнася до доклада на колегата Дароса за бъдещето на социалните услуги от общ характер, след дискусията на докладчика с докладчиците Сянка, има молба да се отложи гласуването и ви предлагам да го приемете. И що се отнася до ритъма на работата, както в нашата комисия, така и в кабинета на Мишел Барние за вътрешния пазар, смятам, че ще бъде добре да приемем в пленарна зала този доклад, възможно най-бързо, преди лятото. И така, както най-вероятно ви беше казано в съзнанието на координаторите или по мейл, ще има допълнително извънредно заседание в Страсбург на 6 юни, за да можем да гласуваме по този доклад. Няма наблюдения, явно. Няма забележки. Добре, потвърждаваме го. Третата точка от моите съобщения дискусията за проектостановището за предизвикателствата, свързани с гарантите и обезопасяването на петролните залежи в открито море. Тази точка ще разглеждаме тази сутрин след точка 9. Точка 9. Европейски съюз и Китай. Дисбаланси в търговията. И така, можем ли да приемем дневния ред с тези изменения? Добре. По точка 2 пет съобщения, които искам да ви кажа. Първо да ви напомня, че това заседание се излъчва директно по интернет. Второ, изваредно в рамките на мобилизирането на фонда за адаптиране към глобализацията ще изпратим е едно писмо на председателя на бюджетната комисия, за да се разгледа случая с General Motors в Белгия. Членовете на комисията получиха копие от този текст, тъй като бюджетната комисия ще трябва... А, извинете, гласувала, е, поправя се председателката. А, извинете, отново се поправя, ще гласува днес. Трето съобщение ще намерите в папките си резюме на работата на комисията по време на съместна делегация с МОД. Моля, разгледайте подробно текста, защото определено тези дискусии с МОД бяха много полезни и наситени с информация. И във вашите досиета ще намерите също и резюме на обмянът на становища с господин Риспет, председател на Комисията за а, социална защита а, в рамките на програмата 2011. И накрая резюме относно нашето посещение в Варшава. Може би ще трябва да добавя и още една точка. Искам да ви кажа накратко, че аз с а, господин Даросъс Бях в Дъблин миналата седмица в рамките на нашите ще е редовен обмен е, с е, някои агенции, по-специално в Дъблин става въпрос за агенцията Еврофонд. Много интересна дискусия се проведе относно условията на работа, но също така и относно дейности, свързани с мигриращите, с мигриращите работници, с работниците, които идват в други държави. И относно работните условия, ние се спряхме на, на тях в, в контекста на криза и идеята а, стигнахме до идеята, че може би трябва да помислим отново за начин на функциониране на така наречения European Work Council, Европейски съвет за работа, защото като че ли неговите действия сега не са достатъчно е, ефективни. И привлякохме вниманието също така към разпределянето на заетостта и на нови, новата заедост, видяхме също така как тя се разпределя по възрастови групи. Например, между 30 и 40 години тази възрастова група е най-директно засегната от кризата. И Еврофонд потвърдиха едно наше впечатление, а именно, че по принцип най-уязвимите работещи са първите засегнати от кризата. И ние ги призовахме да се намесят, доколкото това е възможно, в рамките на европейския семестър. И И те проявиха интерес за подобна мобилизация. Така че е, е, най-вече по прилагането на практика в държавите членки на европейския семестър, ще се съсредоточа също и върху въпросите, свързани с последствията от този европейски семестър и е, техните компетенции. Това са забележките, които исках да ви направя, да ви кажа. Разбира се, ще имате по повече детайли в писмен вид. Но това е за сега. Трета точка – одобрение на протокола от... А, някой иска нещо да каже ли? Съвсем малко, да, колегата. Съвсем накратко. Относно презентацията, великолепна. Цялото посещение беше също така много динамично, имаше много материали, много дискусии по много теми. Бях особено впечатлен от презентацията на, на програмата за миграция и мисля, че а, така както каза и представителката на фонд в Брюксел. Може би имаме възможност за повече сътрудничество. Е, тя самата ще ни изпрати допълнителна информация, за да ни помогне да, размере, да разберем целият процес, който протича там, защото той е доста креативен. Да, благодаря, казва председателката. И така, по точка 3 предлагам ви да приемем протокол от заседанието на 13-14 април. Няма забележки. Добре. Приемаме го. И така. Стигаме до точка 4 на нашия дневен ред. Доклада за становище на колегата Вероника Лопе Фонтане по пети доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегия за политика за сближаване за периода след 2013. Преди да дам думата на докладчицата, искам да ви кажа, докладът водещата, всъщност се разглежда с водеща комисия Реги. Там отговорник е Маркус Пипер. И там има един параграф, свързан с фонда за адаптиране към глобализацията – за нас, смятам, този проблем, този параграф поставя проблеми, защото там се казва, че има хоризонтални компетенции на Комисията по регионални въпроси за занимаване с структурни фондове и кохизионни фондове. Признавам до някъде това, но никога не съм проверявала и не съм чувала, че фонда за адаптиране към глобализацията влиза в тази категория фондове. Така че ще видим с нашата докладчица какво можем да направим. Давам думата сега на докладчика, за да представи измененията, които са били внесени към вашия доклад. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички политически групи за сътрудничеството и особено на докладчиците в Сянка. Бяха внесени 90 изменения, половината от тях доведоха до компромисни изменения и включително един нов параграф. Всъщност, успяхме да запазим съществото на основните изменения по този начин, а за останалите 50 изменения ще кажа, че те също могат да бъдат приети, защото допълват компромисните. Смятам, че Нашата работа може да ни задоволи и искам отново да благодаря на всички политически групи и колеги, които усърдно работиха, за да се постигне този отличен резултат. Благодаря. Кинга Гънц. Благодаря. Аз също бих искала да благодаря на докладчика Сътрудничеството премина много добре по време на обсъждане на предложенията. И в крайна сметка разполагаме сега с един много балансиран доклад по отношение на заетостта, социалната интеграция и политиката за сближаване. Компромисните изменения са приемливи в целия си вид. Важно е да се изградят връзките между стратегия 2020 и политиката за сближаване. Така че в този смисъл докладът е много балансиран. Има едно устно изменение, е, което подчертава предложението на Елизабет Шутерс. То в още по-голяма степен подчертава ефект ефективността и значимостта на Европейския социален фонд. Мисля, че всички в нашата комисия можем да се обединим около това а, положение. Това е много важно за нас, както и за комисията ШУР, които работят по отношение на бъдещите финансови перспективи. Това е важно и за цялостната политика за финансиране и стратегия 2020. Благодаря ви още веднъж. Мисля, че трябва да уточним тези аспекти на глобализацията, които се разглеждат в този, тази алинея, разгледани се в комисията Реги. Благодаря. Госпожа. Госпожа Шрутер, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. И аз от своя страна бих искала да кажа няколко неща по доклада. Първо, благодаря на докладчика за добрата съвместна работа. По отношение на компромис С, свързано с нашата група, сега вече имаме компромис с английска буква Е по този въпрос. По отношение на политиката на стратегията, Мога да подчертая, че кохезионната политика е много важна за бъдещото развитие на Европейския съюз в областта на заедостта, както и постигане на целите 2020. Необходимо е да има по-добра координация по отношение фондовете, по-голяма видимост при разпределяне на ресурсите от социалния фонд и повече прозрачност а, при освояването. Благодаря е, за съвместната работа. Ще гласуваме за това становище. Е, мадам Шхотър, пи мадам Цимер. Госпожа Шрадър. благодаря ви. Аз също искам да се присъединя към казаното от колегите. Преговорите помежду ни бяха много гладки. Докладчика е, беше много отворен. И така успяхме да стигнем до отлични резултати. Искам да благодаря и за това, че устното изменение, което предложи, беше прието, защото то е важен елемент от доклада. Много се е, радвам, че може да се приеме на обща формула, ние от моята група ще подкрепим компромисните изменения и се надявам, че резултат от гласуването ще бъде прекрасен. Госпожа Цимер. Благодаря много на госпожа Лопе Фонтани за всичко, което успя да направи за да се изготви нашето становище. Вие знаете колко важно е да се отчете мнението на политическите групи, за да се постигне компромис, нещо, което ви успяхте да постигнете. Компромисите имат важна роля – И именно за това искам да ви благодаря. Моята група оттегли подкрепата си за компромисно изменение А. За политиката за сближаване там се предлага да бъде независима и да не е част от стратегията до 2020 година. Смятам, че по тази теза в нашата комисия има различия между политическите групи. Независимостта на политиката на сближаване е важен елемент и смятам, че тук се е, поставят доста условия. ако с, когато се обвърза с стратегията до 2020 година. Така че по време на гласуването ще видим как ще, е, какво ще решим или ще се въздържим или ще гласуваме за, ако се бъде прието 80-то е, наше изменение. В устното изменение се е, споменава тавани, използването на тавани в Европейския социален фонд. Искам да, да ми се каже какво означават тези тавани. Съвсем набързо искам да се спра на фонда за глобализация. Мисля, че нашата комисия и Европейския парламент трябва много да понимават по отношение на месата в този фонд. Мисля, че разбира се, трябва да подобрим състоянието му, но имайки предвид, че Европа бива обвинявана непрекъснато за кризата, за заетостта, за всички затруднения на работниците и служителите сега, предоставянето на този фонд директно на хората, които губят работата си, е единствената форма на подкрепа, която можем да покажем, че се грижим за унези хора, които губят работата си. Така че много трябва да внимаваме по какъв начин ще се намесим глобализационния фонд. Защото ако подкопаем нещата там, тогава всъщност подкопаваме директната помощ, която предоставяме на хората, които са безработни. Господин Томас Ман. Euh, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на Вероника за отличната й работа. Нейният е, труд е, показва, че можем да стигаме до е, един много добър компромис и знаете, че поне компромисите са ни доста странни, а в случая не е така. Ние сме всички доволни от това, което постигнахме и смятам, че всички можем да подкрепим тези изменения. Защото тук става въпрос не само за економическия растеж от 2020 година, а и всичко, което е свързано с заетостта, а за нас това е изключително важно. Всички оперативни програми, които ще бъдат приемани, ще бъдат упростени така ще може да се премахне административната тежест. И а, успяхме да постигнем успех – В компромисните изменения са включени и показатели за оценка на изпълнението на проектите. Според мен резултата е наистина конкретен и ще може да се използва на практика. Докладчика за заключение. Благодаря ви. Да, ние се опитахме да запазим същината на всички изменения. Знаете, че това не винаги е лесно. А що се отнася до изменението на госпожа Цимер, него също се опитахме да интегрираме в текста, без да променяме особено неговия смисъл. Мисля, че повече не можем да променяме компромисите, компромисните изменения. Измене... Опитахме се да запазим изменението на госпожа Цимер така, както беше предложено първоначално, но не беше възможно. Искам отново да благодаря на всички групи за тяхната работа и сътрудничество. Благодаря ви, казва председателката. Ще гласуваме след малко тези компромисни изменения но още от сега мога да кажа, че трябва да внимаваме по начина, в който комисията Реги възнамерява да гласува в четвъртък по точки, които засягат нашата комисия. Ще проверя регламента на парламента и договора с измененията, така както е изменен от Сабонския договор. Тоест, след създаването на Фонда за приспособяване към глобализацията, когато се споменават структурните фондове, Фонда за приспособяване към глобализацията не се споменава, така че ви моля и вие да се обърнете към вашите колеги от комисията да оттеглят това изменение, защото тази комисия няма правомощие да се занимава с тази тема. И тук не става въпрос да се измъкваме. Това не е политически въпрос, въпрос на принцип е. И след като в доклада на господин Пипер съществува такава препратка, такъв текст, това означава, че Комисията по регионално развитие се, се смята за смята, че има правомощия по отношение на фонда за глобализацията. А това не е така. Така че ви моля да се обърнете и към господин Пипер. Аз ще се опитам да говоря с господин Ламасур, който като председател на комисията по бюджета има правомощия по отношение на фонда за глобализацията, както и господин Лене, за да ги уведомя за тази ситуация, тъй като не е желателно да се създава такъв прецедент. Надявам се всички да вземете отношение по, по това. Да, благодаря, госпожо председател. Много е важно да постигнем споразумение. Ако обаче не успеем, Присъединя се към казаното от вас. Не трябва да пропускаме тази възможност и не трябва да създаваме един вреден прецедент за системата. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Добре, преди да преминем към следващата точка, искам да се върна назад. В съобщенията си, малко объркани между другото, казах, много неща, но забравих да пожелая добре дошла на колегата Елизабет Лин. Тя отсъстваше известно време и бяхме доста доста загрижени за нея и сега се радваме тук да я посрещнем отново. И така, пристъпваме към следващата точка от дневния ред – Колегата Едит Бауер е докладчик относно освояване на средствата на структурните фондове в Кохезионния фонд УКИ, които следва да се извлекат за бъдещето на кохезионната политика на Съюза. И разглеждаме измененията. Госпожа Бауер, имате думата. В рамките на този доклад Ние сме асоциирана комисия. Е, аз Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за дадената ми възможност да, да говоря едновременно за два доклада. Тези два доклада са тясно свързани. Това, разбира се, е за, е, се виждат измененията, които са внесени. Част от измененията говорят само за препятствията, кое пречи на капацитета за освояване. И като че ли колегите са интерпретирали случая в един по-широк аспект. И някои от измененията по-скоро се отнасят за доклада на Вероника, а не за моя доклад. Но мисля, че по-голямата част от измененията, благодаря на колегите за тези изменения, са разширяващи, т.е. те разширяват доклада и са полезни. Смятам, че по-голямата част от тях могат да бъдат приети, но а, за някои параграфи пристигнаха много, много изменения. Ще трябва да, съм, да работим по компромиси. Например, 6, 7, 8, 18, 26, 22 също евентуално биха могли да бъдат приети.

Няма да влизам в повече детайли. Ще се. А, ще преговарям директно с колегите, както и преди, и ще се опитаме заедно да постигнем някакъв компромис. Има изменения обаче, които и са свързани с връзката между двете теми. Същите изменения са били внесени както за този доклад, така и за доклада на Вероника. Така че, може би с Вероника и с носителите на изменения ще трябва да постигнем някакъв компромис. И да видим кое ще влезе в единия доклад и кое ще се прехвърли в другия. Има много изменения, които обаче отиват отвъд компетентностите на, този, на това становище. И като цяло не могат да бъдат включени в текста на становището. Разбира се, отново ще говоря директно с колегите. Благодаря. Някой иска ли думата? Пита председателката. Госпожа Пападополо. Yes. Thank you very much. Uh, I am a shadow rapporteur. Благодаря. Аз съм докладчик в сянка от името на социалистите и демократите Прочетах 66-те предложения за изменения, които са внесени. Освен това има и 9 устни изменения. Ще видим как могат да бъдат включени и тези изменения. Ще трябва да говоря с госпожа Бауър, защото в крайна сметка важно е да бъдат включени и изпълнени сега, когато економическата криза оказва своето въздействие. В нашите изменения обръщаме внимание на най-уязвимите по отношение пълно освояване и използване на европейско финансиране. Освен това, а, сме за гъвкави, прозрачни правила за бъдещето на СФЕ. Освен това е необходимо да има сътрудничество между двата фонда ЕСФ и ЕФ РР, така че очакваме да проведем този разговор, да видим кои от измененията ще бъдат включени. Е, устните би трябвало да бъдат включени в някои от компромисните предложения, внесени от докладчицата. Благодаря. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Виждам, че останалите докладчици в сянка не са тук. А, господин Томас Ман иска думата. Благодаря, госпожо председател. Накратко. Вероника справо каза, така както и, и Едит, че има връзка между двете двата доклада. Има един член 50, който е разискан не само в нашето становище. Става въпрос за комисията за заедостта. Ние не трябва да играем второстепенна роля. Трябва да се произнесем ясно. И не можем просто да представяме някакво нищожно становище. За в бъдеще трябва да се признасяме по съдържанието. Нашето мнение е да се чува. Трябва да, имаме, да, да бъдем третирани по-равно. Имаме групи, които разглеждат специфични проблеми. Трябва да се занимаем с тях. Това е едно от основ... предварителните условия. И смятам, че вие сте най-подходящото място за разглеждане тези въпроси. Благодаря. Комисията не желая думата явно. В такъв случай. Благодаря ви. <clears throat> Няма много какво да добавя. Разбира се, потвърждавам, че ще установя контакт с докладчиците в сянка и доколкото е необходимо с авторите на измененията по отношение на договора, има чудесно разбиране с водещата комисия, нямам никакви проблеми с докладчика. Има възможности за освояване на средства от фондовете, но трябва да спремахнат пречките, препятствията. И мисля, че вече се очертава от едни и същи проблеми в фондовете за, фонда за регионално развитие, социални и кохезионни фонд и така нататък. Мисля, че текст на изменението няма да може да се приеме точно така, както е предложен, защото ще създаде някои проблеми, но смятам, че може да се намери един добър компромис, така че е, и, за да може текста на нашата комисия да бъде прият. Благодаря ви, може би да кажете също, приемате ли измененията на госпожа Пападополова. Може би това не, не представлява проблем. Да, мисля, че при обсъждането на измененията може да сме спокойни, че ще се приемат компромиси те ще бъдат представени до 15 юни и гласуването ще се състои на 16 юни. Приключихме и с тази точка. И стигаме до точка 6 за доклада на колегата Дероса за бъдещето на социалните услуги от общ интерес, по което бяха е, внесени 285 изменения, господин докладчик. Да, до 37 алинеи и целият този брой а, изменения. Аз съм написал кратки, хубави параграфи, а пък измененията са огромни. Както знаем сега, гласуването ще бъде на 6 юни, понеделник, пленарна зала. И ако са ни успешни дискусиите и дебата, надявам се, че ще бъде кратко гласуването, е, защото ще сме договорили компромисите. До сега сътрудничеството е добро. Има, разбира се, различия между становищата. Можем да ги преодолеем част от тях, надявам се. Подчертавам, че става въпрос за бъдещето на социалните услуги от общ интерес. Не е просто едно представяне какво представляват тези услуги сега, а как ще гарантираме, че ще има бъдеще за услугите от общ интерес. Искам да кажа, че този доклад – ако няма именно препратки към бъдещето, просто няма смисъл да пишем подобен доклад. Водим дискусии непрекъснато по е, социалните услуги от общ интерес. При предишния дебат имахме добър форум, като определихме какво трябва да се предприеме, но нямаме механизъм, който да координира етапите и стъпките, които трябва да се предприемат, за да се подобри предоставянето на тези услуги. Затова подчертавам, колко важна е ролята на групата на високо равнище, защото тя може да разработи механизма, който ще може да продължи дейността ни от тук нататък, особено когато става въпрос за сегашното състояние на криза и натиска, който тя оказва върху социалните услуги. Надявам се до утре вечер да мога да представя и да получите всички втората е, версия на проекто предложенията, компромисните, с съответните списъци за гласуване, с предложенията на докладчиците и всички е, изменения, които са внесени. Всичко това ще обобща заедно с е, и някои изменения, които аз ще внеса по отношение на компромиса. След това, възоснова на онова, което получим като отговор, ще уточним а, е, текстовете, ще ги подготвим в съответния формат, за да подготвим и списъка за гласуване за следващ, последващи понеделник. Продължавам да отстоявам идеята си, че е необходимо да намерим компромис там, където това е възможно. Има някои области, например, препратките, към правната материя, правната сигурност. В крайна сметка, струва ми се, че трябва да отчитаме факта, че комисията вече прави преглед на регламента по отношение на публичните поръчки, държавната помощ и, според мен, това ще доведе и до промени в съответните регламенти така че не би трябвало а, да ни спира този дебат относно препратките към правното основание, за да не се създават проблеми към бъдещето развитие на процеса. Освен това, както Томас Ман в момента е в залата, вашето предложение съвсем ясно подчертахте, че не е необходимо да има а, рамков регламент по отношение на 14-то изменение, например, а зелените също така казва, че това е добра идея да разгледаме дали пък не е добра да имаме рамково споразумение. Нямам препратка в моя доклад към подобен регламент – от политическа гледна точка, рамков регламент е онова, което всъщност ни трябва, но това не е целта на сегашния доклад би трябвало да бъде възможно, ако имаме добра воля, да намерим баланса, компромиса помежду, помежду ни. И вече препратката в за подобен регламент, както казах, не, не правя в моя доклад, но нека да се опитаме да стигнем до редакция и текст, който ще може да ни отведе отвъд този спорен момент и да насочим вниманието си върху онова, което трябва да направим днес при сегашните обстоятелства, така че да гарантираме социалните услуги да бъдат действително предоставени в държавите членки. В крайна сметка, за това е нашата работа. Необходимо е да проявим гъвкавост. Те трябва да гарантират възможност за леко използване на услугите по отношение на потребителите им. Така че местните власти, които сега са признавани много повече по смисъла на Лисабонския договор, те имат много ясни правомощия и съответни правила и всичко това да бъде отразено в тази област. Така че мисля, че имаме добра основа да постигнем един добър доклад, който да внесем в парламента. На практика стъпките, които трябва да предприемем, са описани при координиращата роля на комисията. И използването на познанията и знанията на колегите в парламента в тази област, всички участници в процеса. Мисля, че е възможно да имаме добър доклад и моята цел е да гарантирам да направя всичко по силите ми да постигнем именно това. Благодаря. Госпожа Бастос и госпожа Благодаря ви. Бих е, искала да благодаря в началото господин Дералса за казаното от него, за неговата позиция, която той уточни защото темата е доста, доста чувствителна. Социалните услуги от общ интерес наистина са област, в която трябва да намерим формулировка, която да обхватне различни аспекти и се надявам, че ще успеем да е, стигнем до компромис без да се проявят сериозни различия, дикотомия за да може да обхванем интересите на, на национално, регионално и местно равнище. Искам да обявя кои са според нас ключовите елементи. Социалните услуги от общ интерес според нас имат един много съществен аспект. При тях се прилага принципа за субсидиарност и ние трябва да го зачитаме и затова според нас не е необходим рамков регламент, който да урежда как да се организира функционирането или финансирането на а, системите за социални услуги. От друга страна, тези услуги имат голямо значение в борбата срещу отхвърлянето, изключването от обществото, в подпомагане на а, уязвимите категории граждани и, и не само на тях. Освен това трябва да се гарантира универсален достъп до тези услуги. Трябва да има справедливост при гарантирането на този достъп. Това са основните теми, по които а, водихме разговори с колегите. quer dizer, provisórias ainda, dos compromissos. Мисля, че ще успеем да напреднем бързо. За сега има временни компромисни изменения. Някои от измененията са изключително важни и смятам, че по компромиси D, C, G, H, G, L, N има различия Същото въжи за компромис О и Р. Остава да от сега нататък да уточним позициите си. Трябва да уточним и термините. Има различия по отношение на работната група на високо равнище. Ние смятаме, че ролята и е малко прекалена. Предпочитаме да, да е нещо като обсерватория, която проследява как се развиват социалните услуги от общ интерес, а не някаква кон, кон, строго контролираща структура. Ще видим внимателно как ще се формулират компромисните измерения и смятам, че ще се опитаме да приближим позициите си по всички пунктове, по които има различия. Трябва да намерим общия знаменател, за да преодолеем различията помежду ни. И докладчика знае, той ние го уверихме желанието да сътрудниче. Госпожа Лин... Благодаря ви много. Благодаря, господин Дероса, че уточнихте факта, че не сте включили рамковата директива в доклада. Защото а, нашето становище винаги е било такова, били сме против е, рамкова директива. Но сега говоря от името на докладчика в Сянка, господин Панамерес. Много неща са описани в доклада, но има конкретни въпроси Разбира се, това е една много чувствителна тема и надали всички групи ще имат еднакво отношение, има технически и политически въпроси. Освен това, той вярва, че вече сме започнали конструктивна работа по отношение компромисите с докладчика. Ще продължим да работим в тази насока и компромисите за да се разделят в три групи. Редица са наред, в сегашния си вид – но в други искаме да се редактира текста, така че да може групите да го подкрепят. И на последно място е, компромис G, L, N, Q, S, T, U, V, X и Z които са неприемливи в сегашния си вид. На последно място той мисли, че имайки преди, че ще имаме още време, ще трябва да се използва максимално тази възможност, за да може да се постигне един приемлим текст изявява своят ангажимент да работи с докладчика и другите докладчици сянка. Благодаря. Томас Ман. Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Колегата Дероса е прав. Има разлики, но така или иначе искаме едно и също нещо социално сближаване, териториално сближаване, економическо сближаване. Но, разбира се, това не означава, че трябва да постигаме една рамкова директива. Именно за това голям брой от моите изменения изхождат от принципа за субсидиарност. Имаме а, местни отговорни лица с определени компетенции и съответно ние имаме отговорността за прилагане на практика на тези услуги от общ интерес. И трябва да направим всичко възможно това да може да се осъществи на регионално, местно ниво. Нямаме нужда от общностно законодателство за тази цел. Трябва да останем гъвкави трябва да даваме практични насоки. Трябва да видим как точно ще се приложи на практика нашата политика. И Режина Бастос също каза, има компромиси, които са напълно приемливи на този етап, но има и други. И ще трябва да продължим преговорите. Няма едно единствено решение – трябва да сме сигурни, че ще имаме компромисен резултат, който обаче ще може да се приложи на практика на местна почва. Кризата го показа. Това сътрудничество е жизнено важно, но ние нямаме нужда от едно насилствено хармонизиране. Защото това няма да ни помогне по никакъв начин. Господин Дероса, Имаме вече натрупан опит. В различните региони имаме различни практики, но мисля, че можем да постигнем компромиси и сътрудничеството да бъде ползотворно. Благодаря. Казва председателката. Сега, преди да дам думата отново на докладчика, искам да привлека вниманието ви към две основни точки. Предполагам, че всички си давате сметка за тях. Но все пак нека да напомням, че тези служби, е, тези услуги от общ интерес, парламента не може да изразява някаква молба, някакво искане пред службите на комисиите. Например, по параграф 31. И по същата логика, по параграф 30 и форума за услугите от общ интерес, нещо, което беше инициатива на Европейския парламент и се проведе три пъти вече. Искате следващия такъв форум да се организира тук в Европейския парламент. Но ние като комисия по заедостта нямаме призванието да го организираме. Така че в компромисното изменение трябва да проверим дали парламента като институция би могъл да бъде организа... организатор. Мисля, че относно юридическите проблеми ня... и в решение няма да имаме проблем. А сега докладчикът има думата. Може би ще бъде добре да ни кажете относно компромисните изменения как мислите да организирате работата по тях в последствие. Как да се синхронизирате всичко с секретарията, за да се изготви списък за гласуване. Сега не ни остава много време до 6 юни. Нещата могат, надявам се, да се изготвят за добри условия. Все пак благодаря. Uh, Първо, благодаря на всички за много положителните изказвания и принос в дебата. Това е много важно, за да можем да имаме наистина добър доклад в тази област. По отношение на, на въпроса, извинявайте, че се връщам отново на него – но по отношение на въпроса за механизъм, необходимостта от механизъм, който да може да гарантира динамиката на промените и подобряване на услугите, това е нещо изключително важно. Интересна е идеята, която предлагате. Дали ще бъде някакъв вид наблюдателен орган, контролен орган, няма значение, но наистина ще бъде в крайна сметка един вид повторение на това, което се прави от комисията по сега, до сега, така че това е някакъв подобен мандат. И ако се замести групата на високо равнище с един контролен, надзорен орган, обсерватория, наблюдаващ, надали това ще се реши проблема. Не зная точно как ще се нарича, но и ако искаме елемент на динамика, за да има движение, трябва да направим нещо по-различно. И това със сигурност е интерес изразен от участниците, доставчиците по места. С тези, които съм разговаряла от много е, държави, това са представители на неправителствени организации, е, различни други е, организации, мисля, че те винаги са изказвали с точно това желание. Искат да има динамичен орган, който да има своя инициатива, да бъде инициативен орган, който да може в крайна сметка да изгражда консенсус относно това, което трябва да се е, постигне и това да бъде постоянно. По отношение на правните въпроси. Имаме а, писмо от правната служба, в което се уточняват редица въпроси. В момента не виждам никакви проблеми, проблеми тук. По отношение на това дали парламентът разполага или не разполага с достатъчно капацитет относно право да организира форума, мога да кажа следното. Има две основания. Първо, някои от моите източници казват, че има риск форумът да не може никога повече да бъде събрано отново. Трябва да има начин, по който да гарантираме, че това ще се случи, защото за нас това е много важно по отношение и на желанието на доставчиците на тези услуги председателството направи добра платформа. 15 са препоръките относно това, което трябва да направим и би било жалко, ако отново се върнем една стъпка назад, просто ако те съдат тези идеи някъде до следващия форум, когато отново трябва да разгледаме онова, което не сме направили през последните, да речем, две години. Това са нещата, които исках да кажа сега пред вас, но и вие може би ме насочихте към правилната посока. Европейския парламент наистина в миналата организира една седмица по въпросите на заетостта преди няколко години. И това беше една ежегодна инициатива. Така че има капацитет, поне в тази насока. Има правни разпоредби. Е, сега ако няма ресурси, това вече е друг въпрос, но си струва да се помисли. Имаме прецедент, а именно парламентът е организирал подобно събитие и мисля, че ще бъде важно да не го оставим да потъне в миналото можем да се включи наистина един а, е, такъв параграф. Аз, между другото, имам една подобна точка, а, е, но не е достатъчно само да се каже, че трябва да има подобен форум. Ако комисията не възприеме и идеята, тогава парламента трябва да бъде много по-активен. Разглеждам как точно е редактиран текста, но за мен това е а, е, важна идея. Това е всичко от мен. Благодаря. Добре. В такъв случай Господин Ман, искате да говорите отново за докладчика? Добре. Да, извинете ме, да. Знам, знам, че приключихме, но все пак. Тази идея за седмицата за борба с безработицата. Може би трябва да поработим над идеята с координаторите. Имаме една седмица за борба с безработицата. Ще говорим за нея и в Страсбург. Но ние сме в Страсбург. Знам, че ще има поканени НПО-та. както и безработни граждани. Тази история като цяло е успешна, така да се каже. Хората ще се срещнат с съответните действащи лица, с отделните заинтересовани страни и не искам тук да влизам в нов дебат, но просто факта, че ние нямаме никакво участие и никакъв контрол над тази седмица за борба с безработицата, всъщност подкопава нашата роля. Ние сме избраниците на народа, ние имаме роля в това отношение. Ние сме хората, които ще защитават населението. И, и за това все пак а, аз исках да говоря. Комплимент. Да, това е една допълнителна точка и тъй като по изключение имаме повече време, няма проблем. А, така дебата се възвръща. Стевен Хюкс. Благодаря. Не възнамерявах да взема думата, но тъй като сега стигнахме до евентуалната идея ние да предприемем действия по отношение на заедостта. Както вече стана ясно, Редица години сме работили по отношение организирането на тази седмица и в крайна сметка получаваме наистина и обратна връзка от организирането. Организирането в Страсбург беше една идея, обаче което не винаги беше особено полезна. В крайна сметка, мисля, че е важно отново да съберем представители на неправителствените организации и да разговаряме по тези въпроси. По отношение предложението с е, специалната група, за която е, вече стана дума за публичните услуги. Има прецедент вече. Може би си спомняте, госпожо председател, че преди редица години имаше един форум, е, специализирана група със социалната корпоративна отговорност. И тогава работихме, тази група работеше съвместно с комисията, успешно редица години. Може би това е една идея, която си струва да бъде подкрепена. Ако няма други желаещи да добавят нещо, предлагам да приключваме с тази точка от дневния ред. И както се разбрахме, основният дебат по измененията и компромисите ще се и гласуването ще се състои дебата на пети и на 6 на извънредно заседание в Страсбург. Стигаме до точка 7. Становище, което ви предложих за мандата за тристранната среща във връзка с проекто бюджета за 2011 година. Може би благодаря на колегите, които внесаха изменения. По-голямата част от тях са много полезни. Те допълват в редица аспекти становището. По изменение първо на госпожа Харкин нямам възражения, няма проблем. Изменение две от, на госпожа Фигередо и господин Л. Ярик. Също нямам възражение. Отнася се за продължаване на а, учебните процес при командировка за миграционни потоци. Тоест, има един пилотен проект по директивата за командировки, за която имаше финансиране 2009 2010 година и ще получим резултатите в края на тази година. При това положение, внесеното изменение където се иска проследяване на прилагането на директивата, във връзка с пакета миграция. Мисля, че това ще обогати нашия доклад. Изменение 3. Госпожа Харкин. основава на идеята, че трябва някои действия да се вършат на европейско равнище, а други на национално, без да си противоречат едни с други. Т.е. тук се иска по-добра синхронизация. Това е духа на изменението, мисля, че е, е добро, като аз предлагам една компромисна бележка, да се говори за взаимно допълване и сравнимост на действията, за да може разходите на държавите членки да бъдат съпътствани от една динамика на европейско равнище, но когато се представят бюджетите и възникнат проблеми, да има възможност за сравняване, защото сега не е така когато искаме да знаем какви пари са дадени за образование, например, понякога се сблъскваме с трудности, защото типологията на конструиране на бюджета не винаги е най-съща. Това е дълго дългосрочно усилие няма да успеем бързо да постигнем синхронизация, но подкрепям това изменение. Изменение четвърто на господин Кеслер възприема термините на споразумението, което постигнахме в тристранната среща по неговия доклад за Европейската година за активно устаряване е, и ще говорим по-късно, както разбрах в началото на заседанието. Изменение пето на госпожа Харкин, в което се иска държавите членки да гарантират по-голямо взаимодействие между Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към, към глобализацията но трябва да се подчертае, че Фонда за глобализацията е, има своя специфика и не трябва да се смесва с Европейския социален фонд. Това трябва да стане ясно в изменението, което ще гласи, гласувам, окончателният текст. Изменение 6 на госпожа Фигередо и господин Люярик се отнася до съфинансирането от общността в случай, когато държавите членки се сблъскват с трудности. Това е една идея, която не успяхме да прокараме в измененията за, в текста за функциониране на структурните и социалните фондове по време на криза. Достатъчно е да се позволи на държавите членки по-късно, на един нали, по-късен етап да дадат своя дял от съфинансирането или тази, този дял да бъде намален. Авторите на изменението всъщност предлагат делът на държавите членки да не надвишава 10% от стоеността на проекта, мисля, че аз лично, че приносът от делът на държавите членки трябва да бъде ограничен. Така да остане текста, без да се споменава цифра. Иначе не смятам, че ще има проблеми с изменението. Изменение седмо на госпожа Тюринен. Приемам го. Това са новите източници на доходи на равнище Европейски съюз, за да се гарантира социалното приощаване и създаването на работни места. Изменение 8 на господин Ари, в което се предлага да се преформулират условията за участие, ролята на социалните партньори за разпространение добри практики относно обучението секретарите работници, мисля, че това е добре. Това е една формулировка, която позволява да се очертая точно а, проблема при преструктуриране на дружествата на предприятията на фирмите. Колегата е, обаче предлага да се премахне термина преструктуриране. А аз не съм съгласна с това. Изменение девето. Госпожа Фигерейдо и господин Леяри, в което се предлага да се създаде специален бюджетен а, е, а, е, ред, за да се насърчи превръщането на несигурните работни места в работни места с гарантирани права. Това вече е залегнало в един пилотен проект и може би групата на Северната и Обединената левица би приела да оттегли това изменение, тъй като има дублиране. Надявам се, че ще се споразумеем. Вече сме предприели действия. Изменение 10 на колегата Чаба Ари. при, всъщност предлага да се премахне текст, призва да се осигурят бюджетни кредити за плащания за съответния бюджетен ред, не мога да подкрепя такова изменение. Искам да привлека вниманието на колегите върху последния случай, който беше представен на нашето внимание по отношение на фонда за приспособяване към глобализацията, защото той е симптоматичен. Става въпрос за използване на нови технологии, за създаване на, на зелени работни места. Това е основна цел на Европейския съюз и ще му позволи да а, се справи с проблема на заетостта. Става въпрос за а, премахване на редица работни места в Дания в областта на вятърните генератори. И, и, пренасенето им в Китай. Смятам, че е, идеята да се намали този бюджетен ред е, без да се иска, без да има споразумение да, за създаването на европейски инструмент против е, преструктурирането и изнасянето на предприятията в чужбина, не бих подкрепила такова изменение. И изменение 11 на госпожа Тюрин и госпожа Корнелисен. Да, съм за. Приемам го. Там се подчертава необходимостта от инструмент за бърза намеса за справяне с масовите съкръщения във връзка с кризата или глобализацията, съчетани с средносрочни и дългосрочни мерки за насърчаване на зелената економика. Изменение 12 също на Тюрин Шрудер. Изменение, което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 Тук за мен има малък проблем. Предлага се дела на социалните организации в финансирането на проекти, подкрепени от Европейския съюз, да не надвишава 10%. Всъщност той е в същия дух като изменение 6, но Шесто се говори за Европейския социален фонд и затова няма проблем. На тук, в рамките на програмата Прогрес, която не се съфинансира, смятам, че това изменение е проблемно. Изменение 14 на същите автори, което изразява съжаление поради недостига на бюджетните кредити не представлява никакъв проблем за мен. Изменение 15 на същите автори. В което се изисква удвояване на на Европейския социален фонд. Това е духа на предложеното и от комисара, ако си спомняте. Може би трябва да проверим с докладчика по СФ как да се вмъкне това изменение в а, а, становището за бюджета. Защото е в наш интерес да го вмъкнем. Това е важно. Както и за мандата за три, тристранната среща. Но трябва да проверим как точно трябва да се формулира с докладчика от основната комисия. Изменение 16, което съм внесла аз. Предлагам да се допълни 8 точка с думите счита, че създаването на категория междинни региони по линия на Кохезионния фонд, това е нов въпрос мисля, че е добре нашата комисия да се произнесе, защото редица региони ще са заинтересовани от тази нова категория, също ще попаднат в нея. Изменение 17 на господин Рив, което се предлага да се премахне позоваването, да се намали броя на лицата засегнати или застрашени от бедност Ако господин Ари приеме да го комбинира с изменение 18 на господин Йовин, Йовина, бих могла да приема. М като стилва поправка, но не премахването на споменаването на застрашени от бедност. А Йови в 18-то предлага да се пояснят групи като мълцинствата, лицата с увреждания и така нататък. Той предлага обаче да се премахне позоваването на ромите. това ми се струва проблемно. Важно е да запазим специалното позоваване на ромите. По 19-то на госпожа Фегередо и господин Люяри, в което се е, вмъква е, проблема с е, половете, по, съм за. 20 на Харкин, където се засилва всъщност покрепата за микрофинансирането. Мисля, че такъв текст има място в това становище. 21 на госпожа Тюринен, където се говори за достойни условия на труд в, на работните места. Искам да предложа една компромисна формула. Не смятам, че всички зелени работни места ще имат достойни условия на труд. Тоест, ние да кажем, че сме за по възможност създаването на, на работни места с достойни условия на труд и включително и в зелената економика, да кажем, или зелената, да, да бъде по-нюансирано, зелената сфера. 22 а, същата авторка. За съм. Това е много добро изменение, в което се повдига въпроса за безработицата сред младите и усилията за създаване на, европейско, за създаване на работни места на европейско равнище. 23-то на колегата Ари. Съжалявам, че координатора на ЕНП отсъства, защото исках да обсъдя предложението за премахване на 10-ти параграф, който, в който се споменува е, необходимостта от подкрепа на партньорите от Средиземноморския регион в е, е, проблем, който е изключително важен за Европейския съюз, защото след посещението в МОД ние си дадахме сметка какъв принос може да даде Европейския съюз по бюджетно на линия и Европейския съюз трябва да допринесе за укрепване на правовата държава в тези държави и да включи и социалното измерение и по-специално ролята на социалния диалог, колективните трудови договори, развиването на пазара на труда. Надявам се, че господин Ари ще приеме да преформ... или да се преформулира 10 параграф, или ще трябва да отхвърлим изменение 23-то, изменение 24-то, също мое. и е в същия дух. Обратно на 23-то, защото засилва необходимостта да подкрепим страните на Южния бряг на Средиземно море. 25-то изменение Харкин и Овин може да се комбинира с 24-то, защото там също се описва по какъв начин да подкрепим реформата на пазара на труда в Северна Африка и Близки Исков. 26-то нов текст, предлаган, предложен от мене, в което става въпрос за, е, за една програма за гражданска служба в Европа, въпрос, който се обсъжда много сега в Европа и който има място в това становище. И последно изменение, 27-мо, на Филип Болан, където се препоръчва осигуряване на финансиране за свободното движение на работниците и за координирането на системите на социално осигуряване. Той е докладчик по координацията на режимите на социално осигуряване. Това е полезно изменение, но може би трябва да бъде доуточнено какво точно предлагаме да се финансира, защото да се говори за финансиране на свободното движение на работниците ми се струва доста амбициозна и скъпа задача. Ако искаме е, и да, и, ако ще оставаме в тези общи понятия. Това е по, по тази е, точка. Извинявайте, че така подробно представих измененията. Това се прави по изключение, но е, тъй като имаме време, реших да се възползвам от това. да ви представя подробно и измененията вместо. И се надявам, че ще постигнем споразумение. Господин Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Да, много добре запълнихме времето. Надявахме се дори да имаме още повече време, за да разгледаме още по-детайли доклада. А както и доклада по точка 10. Тук не знам точно какво се е случило с фонда за приспособяване към глобализацията. И какво точно е направил председателя на комисията Баросо? Но трябва да вземем предвид също и е, фон, социалният фонд, а също и е в кохезионния фонд, е, който трябва да държи сметка и да учите, и социалните е, приспособявания. Съгласна съм с колегата Шаба Ори. Трябва да сме наясно на къде вървим към интеграция или към независимост. Мисля, че е дошъл момента да го уточним. Така че е, неговото изменение е приемливо за мен. Е, в 12-то изменение, Тюрнен Шротер. Относно напредъка. Да. Говорим за открита координация. Когато говорим за 10 милиарда евро, аз лично ще изисквам проверка от страна на бюджетната комисия. Това е много важно политическо послание. Трябва да сме сигурни, че е вярно. 15-то за социалният фонд и да увеличим средствата. Да, ще го направим, разбира се, ако имаме средства. Но мисля, че социалният фонд е много по-ефективен от много други инструменти. Разбира се, трябва да подкрепим този Европейски социален фонд. Но все пак имам известни съмнения дали можем да удвоим сумите. И трябва да видим също какви са последствията върху другите фондове. А сега, относно държавите членки, има ли увеличаване на средствата Пълно след кризата, не вярвам. По 24-то мога да го подкрепя, много е добро. Можем да го убедим също и с 23 или да го разгледаме заедно с него. Естествено ще видим какво ще каже и Шаба Ори. Разбира се, демократичните структури на социалния диалог трябва да бъдат устойчиви. 26-то изменение на колегата Преванш Берес. Да, тази програма е много важна и е много важно да даваме мотивация на младите, да им кажем, вие можете да направите това и това, ние имаме нужда от вашите умения. Мисля, че можем да се съгласим по много точки с колегата Ори. И мисля, че можем да се споразумеем по всичко. Благодаря, колега. Благодаря за този положителен принос. Госпожа Тюренен. Благодаря. Ще говоря на датски. Благодаря за този проект. това становище е много важно за бюджета 2012. В момента мисля, че като цяло можем да се споразумеем. Това е бюджет, който подкрепя създаването на работни места, най-вече зелени работни места, които да осигурят социално включване. Почти сме постигнали споразумение, смятам. И смятам, че ще бъде много важно да постигнем споразумение по всички изменения. Мисля, че по 21 во тук съм съгласна. Наистина не е особено точно. А по 23-то на Ори за Северна Африка ние сме съгласни. Това е важна точка. Трябва да бъдем солидарни. А, не съм съгласна с предложението за анулиране. Може би трябва да намерим решение. Нека да не забравяме, че госпожа Аштън през месец март изготви важна програма, свързана с новата добросъседска политика. И се набляга именно на създаването на работни места, подобряване на пазара на труда. Ще бъде странно, нашата комисия, точно комисията по заедостта, да не подкрепи тази идея. И още нещо за нас, зелените, е много важно да имаме един, едно реалистично предложение за бюджет. Не, ние не разполагаме с кой знае какви бюджетни средства, за съжаление. Имаме бюджетни ограничения. Трябва да се борим с зъби ногти за всяко евро. Така че отвояване на средствата по социалния фонд, това е мечта, сън. Нека да останем реалисти. Трябва да знаем откъде ще дойдат тия средства. Говорим за много високи цели. Нека да си набележим реалистични цели. И да имаме едно реалистично описание как ще се изразходят средствата от фондовете, но все пак зелените могат да, пред... да подкрепят това бюджетно предложение. Благодаря. Благодаря. Комисията желая ли да вземе думата в контекста на бюджета за следващата година? Много тежък контекст. Бихте ли ни информирали Господин Шювесбергер. Благодаря. Ще говоря на английски язик. Мисля, че направихте много ясно обобщение на всички изменения. Само две неща искам да кажа. По отношение на десето изменение, мисля, че ще бъде много полезно, ако имаме кредит за регионалния фонд – а по отношение на 15-то става въпрос да отвояване на фондовете. ми това не е, за съжаление, реалистично, защото ще бъде много трудно да бъдат освоени тези средства. Благодаря. Благодаря. Мисля, че бихме могли да поуточним предложенията и накрая надявам се да постигнем едно силно становище на нашата комисия по заетост. Трябва да приемем утре този доклад и аз ще процедирам последният начин. Господин Лю Ярика, не бяхте ли ми казали, че сте склонен да оттеглите изменение 9? Добре, ще ми го кажете до утре. Ми... Разбирам ви, но все пак за нас това представлява проблем защото това, което ще се развие, ще бъде една неустойчива заедост в Европейския съюз. Така че ние ще трябва да се опитаме да намерим някаква формулировка, с която да се казва, че тези уязвими работещи трябва да се възползват от абсолютно същите права, като всички останали в другите държави. Иначе за нас няма текста да е приемлив. Няма, няма да имаме ясно становище по този въпрос. Мога ли да ви предложа в такъв случай, казва председателката, тъй като, утре ще, като, тъй като ще преработвам изменение 21 на госпожа Тюронен. да включите в новата формулировка на 21 во изменение именно тази идея за а, нестабилна работа и да я направим като в опозиция с а, едни добри работни условия. Да, съгласни ли сте така? Да, виждам, че сте съгласни. Госпожо Турнен, искате ли нещо да кажете? Вие ли ще се занимавате с формулировката? Да, добре. Добре, значи вие ще, вие ще направите обединението на моето предложение и на предложението е, свързано с нестабилните работни места. Добре, това е първата ни е, дискусия, да кажем. После по изменение 6 предлагаме на устно изменение. Не съм чула да има някой против това устно изменение, така че предполагам, че така и ще го гласуваме. По изменение 13 също ще трябва Обединената левица да ни кажат дали оттеглят изменението си или го запазват, но ако го запазват, ще предложа на комисията да гласува против. Защото смятам, че няма смисъл. След това ще предложа на господин Йовин да добави позоваването на ромите в изменение 18 и да се комбинира с изменение 17 на господин Ори. По 21 изменение госпожа Турнен ще направи, ще свърши моята работа. Отбелязвам се също и подкрепата на господин Томас Ман по 24-то изменение. Благодаря му за това. И накрая по изменение 27 възползвам се от присъствието на Филип Булон в залата. Моля го да обсъди със своите съветници и да види дали не може чрез устно изменение да впише своето предложение в нашия текст и малко да го уточним. Бих желала Обединената левица да се сближат с госпожа Моран Шартие и да проверят заедно измененията, устните изменения. Аз лично също ще участвам в тия преговори и ще се опитам да изготвим устно изменение на изменение 15. За нивото на този фонд за адаптиране към глобализацията. И така ще можем да гласуваме утре по този текст. И така. Стигаме до точка 8 до дневният ред но бях уведомена, че нашата докладчица е задържана в друга комисия. В такъв случай ще пристъпваме към точка 9 за Европейски съюз и Китай дисбаланси в търговията. Нашият докладчик Дирк Старк прие такава промяна на дневния ред. Давам му думата. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Е, благодаря. Първо, позволете ми да благодаря на колегите си, които успяха да предложат тези изменения 60 на брой по документ, който е само 5 параграфа. Разбира се, търговията между Европейския съюз и Китай е много важен въпрос. Съгласен съм с повечето от предложенията, които са направени. Разбира се, нашето а, предложение не трябва да бъде толкова обемно, според мен. Така че ще се опитам да съставя компромисни предложения за изменение и ще се свържа с колегите си в близко бъдеще, за да разбера дали моите предложения са приемливи от тяхна гледна точка. Разбира се, ние разполагаме с възможностите, е, докъдето можем да приемаме един компромис, е, отварянето на китайския пазар е, към това състояние на нещата по отношение на пазара сега наистина е сериозен проблем и това е основата в моят доклад. Има наистина пред противоречие. Господин Хелмер, например, заема едно съвсем различно становище в сравнение с казаното от мен в доклада. Има някои изменения, които просто няма как да включа в моя текст за компромиси. Мисля, че най-доброто, което ние можем да направим в комисията, да се ограничим до темите си. Естествено, има изменения, които няма лесно да могат да бъдат е, включени. Ние не сме в крайна сметка комисия по човешките права трябва да уважаваме условията е, на труд, живот е, на хората. Е, господин Ман, както и други колеги, са засегнали именно тези аспекти и те ще бъдат включени в предложенията, както и самия доклад са включени. По отношение на интелектуалната собственост, ние не се занимаваме с тази тематика в нашата комисия – 25-то изменение, вероятно, и ограничаване на експорта. Трябва много внимателно да разгледаме как ще се ограничава износа. Това е трудна тема, защото това не е наша задача като комисия по заедостта. Да изказваме а, подобно становище. Международната търговия трябва да направи това. Мисля, че има интересни допълнения, които са предложени към доклада ми, господин Ламбърс, например, как ще ги включим, до какъв а, обем, размах, не зная. Но в следващите няколко дни ще предложа компромисни текстове. Нещо, което ме тревожи е следното и комисията трябва да каже какво мисли по този въпрос. Тоест, обръщам се към комисията ни. Ако искаме конкретни неща и искаме от комисията конкретни неща, е, в крайна сметка няма да стигнем до споразумение между Китай и Европейския съюз. Няма да има никакви е, споразумение в областта на търговията, като знаем, че ще засягаме въпроси, свързани с китайския пазар. Има неща, които просто не могат да бъдат направени. Така че трябва да внимаваме как формулираме подобни идеи. По отношение на 19-то изменение на господин Гайтано, например. Оратора се поправя на господин Коферати. Искаме всички търговски споразумения да включват задължителни клаузи на практика забраняващи конкретни неща. И е, не можем да пратим комисията да преговаря с Китай с подобно е, тръжно задание. Не е възможно. Как можем да постигнем най-важното? Това трябва да ни води. Това в крайна сметка е, е основното в нашата работа. Какво да направим, за да подобрим преговорите си с китайците така че да можем да постигнем до международни стандарти, които да бъдат одобрени и в Китай. Разбира се, и за социалните нормативи така стоят нещата. Така че сега до тук спирам и с интерес очаквам вашите бележки. Благодаря. Thank you. Thank you, Mrs. President. I shall... Благодаря. Ще говоря народния си език език. Искам да благодаря на докладчика и с нетърпение чакам да се срещнем, за да може да уточним позициите по становището за комисията по външна търговия, която е водеща. Ние възприехме подход, който напълно се вписва в правомощията на нашата комисия и политиката й. Съгласна съм с позицията на докладчика по редица изменения за човешките права. Има едно доста деликатно изменение за интелектуалната собственост. Аз съм за измененията, които внесах, защото те настояват за сътрудничество, консултации и обмяна на опит. Подчертавам проблема за сътрудничеството в областта на защитата на правата на работниците мигранти. Почитавам също така ролята, която трябва да играят обществата в Европа по отношение на инвестициите в Китай, е, по отношение на клаузата за социална отговорност. Това е становище предназначено за Комисията по външна търговия и докладчика има доста интересно заглавие. Смятам, че е, в него се прави един обстоен анализ. Имам един въпрос може би е риторичен. Но предвид големия брой изменения и нашия интерес към този доклад, тъй като Китай е сериозна сила на световния пазар. Затова съм на мнение, че в търговските спогодби, спогодбите в рамките на, на СТО трябва винаги да настояваме за включването на социална клауза. Тя трябва да има съществено значение в тези спогодби. Проследих от близо последната среща Съединените щати Китай, която приключи на 10 май и която беше посветена на економическото и социалното развитие в рамките на глобалното свързано в рамките на глобалното развитие. Аз като докладчик настоявам да настояваме Европейския съюз да играе роля на световно отношение, включително в отношенията с Китай. Има компромиси, в които се подчертава необходимостта да се развиват отношенията между ЕС и Китай в рамките на общото развитие и съм убедена, че ще намерим най-удачния начин да изразим позицията на парламента в това отношение. Благодаря. Господин Ман, после госпожа Ламбърт. Благодаря ви. Госпожо председател, искам да благодаря на Дърк Стеркс. Разбира се, не можем да е, споменем всички положения, отнасящи се до човешките права, това не е възможно. Аз внесах едно изменение. Това е изменение 25. което е на границата на възможното за нас. Съгласен съм, че социалната клауза трябва да се зачита. Китай е един от най-важните партньори, който невероятно неимоверно увеличи износа си и трябва много внимателно да разглеждаме случаите, когато не са спазени правата на работниците. Какви са нашите възможности за влияние? Ние желаем да се работи съгласно нашите правила, но Китай е член на СТО. Затова трябва да защава поне правилата на тази организация. В 26-то изменение настояваме за работещ диалог и същевременно е, настояваме за подобряване на условията на труд и намаляването на броя на трудовите за злополуки. Е, не трябва да позволяваме да се намира алиби за подобни актове. Изменение 48. в което отбелязвам, че в Китай вече се оформя е, известно съзнаване на потребностите от социална защита и в някои региони, по отношение на някои социални категории, има напредък. Така че социалното измерение трябва да играе все по-голяма роля в бъдеще. Важно е да намерим също така социални партньори в Китай. трябва да настояваме за поощряваме на свободното движение вътре в държавата. Има малки светлинки, както казах, някои региони, някои социални групи, но ние трябва да се съсредочим върху възможното. Това, което е и в правомощията на нашата комисия. Този доклад е много важен, защото той подчертава едно ново измерение, което може да се използва и от водещата комисия. Um, благодаря. Аз бих искала също да благодаря на докладчика за становището. Когато разглеждаме измененията, ясно е, че можем да загубим някои много добри идеи, ако трябва да избираме между компромисите. И добре ще бъде наистина да се запази структурата, за която вие говорихте, защото в крайна сметка трябва да постигнем ясен текст по отношение на това как ще се развиват нещата по-нататък и как бихме искали ние да разработим това. И ясно е какво се случва в момента в Китай по отношение е, пазара на труда, синдикатите и така нататък. Но в крайна сметка важно е как да подобрим състоянието на нещата. И както Томас каза, важно е да се отчетат някои от положителните аспекти от развитието, да ги подкрепим. Това е изключително важно, защото в противен случай се води диалог, в който се отправят критики, но няма конструктивност ефективен подход. Така няма да стигнем до никъде, просто хората ще спрат да ни слушат, пък и ние няма да слушаме. Така че много интересно, когато разглеждаме редица от критиките, които сме насочили и слушах дебата по бюджета, наистина същите критики отправяме и към нашия си пазар на труда и политиката, която се разработва. Е, може би в различна степен, но на практика критиките са едни и същи. Призоваваме към социална клауза и така нататък, но трябва да знаем какво означава това за самите наши норми. Това не е еднопосочна улица. Мисля, че казаното относно социалния диалог, шесто изменение, 26-то това са целите. И механизмът също е заложен. Въпроса за веригата доставки. Да, това е нещо много важно, когато разглеждаме въпроса а, за а, поддоговаряне. За нас това е важен механизъм. По отношение на социалната клауза, и тя също е важна, не само за работниците в самия Китай, но поради въздействието, което Китай оказва върху редица други държави, където имат свои общи проекти, не само в Африка, но и в е, други части на Азия. Приветствам конструктивните компромиси в тази насока. Освен това, отчитам различния подход който ще затрудни постигането на компромисно предложение в крайна сметка някъде. Това не е ново. А що се отнася до това, че е нужно да има яснота за самите нас, къде точно ще бъдат измененията, които се отразяват нашето мнение, кои изменения трябва да бъдат в комисията по търговия. Това е важно решение. Аз лично мисля, че някои трябва да отидат в техните предложения. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Няма. Искам само да направя няколко коментара. Първо, искам да приканя авторите на различните изменения и по-специално господин Ман и господин Коферати когато става въпрос за изменения за човешките права, да изгладят първоначалната си формулировка в разговор с докладчика, за да може да се съсредоточат тези изменения върху компетенциите и правомощите на нашата комисия, защото широка с човешките права е много широк, има и трудови права, социални права. И от, трябва от гледна точка на правомощите на нашата комисия да се наблегне на свързаните с, нашата, с тях аспекти. Второто, което искам да кажа, се отнася до социалната клауза. Обедена съм, че една от причините за дисбаланса в търговията се дължи на факта, че Организацията на търговския обмен с Китай не предвижда реципрочност. А именно реципрочността трябва да бъде в основата на свободната търговия. Мисля, че е крайно време да въведем понятието справедлив търговски обмен и реципрочност. Защото това въжи и за двете страни. Включително и европейските предприятия, които днес изключително трудно успяват да продадат своите готови продукти в Китай. Това не е духа на СТО, чието член е Китай. И именно в рамките на правомощите на нашата комисия – Въпроса за социалната клауза е много важен. че каза, че е трудно да се преговаря с Китай за такава социална кауза, но аз мятам, че това е изключително важно. Същото въжи за екологичната клауза, но това ще остава на колегата Джо Лайнен от съответната комисия. Мисля, че обаче това има съществено значение. Така че, повтарям, предлагам авторите по-точно да определят за какви права става въпрос, социални, трудови и второ, да имаме точна, подходяща формулировка на социалната клауза и приканвам докладчика да намери начин да въведе понятията реципрочност и справедлив обмен – аз ще направя устни изменения в този смисъл. Няма други желаящи да се изкажат. Давам думата на докладчика и се извинявам, ако не съм го разбрала правилно по социалната клауза. Благодаря. Да, разбира се. Трябва да има социален диалог. Вече има между Европейския съюз и Китай. доста интензивен обмен. Това, което ние можем да кажем тук като комисия от този парламент, че ако искаме търговски споразумения, които да включват задължителни клаузи, нещата ще станат много трудни. Мисля, че ще бъде по-добре да имаме просто един социален диалог, така както комисията процедира в момента. Този въпрос не засяга само Китай. Има много държави, в които сме се ангажи... с които сме се ангажирали в подобни преговори по свободна търговия, които имат известни проблеми, било то с човешките права, с социалните въпроси и други. Разбира се, това са много деликатни въпроси. Съответно, какво можем ние да очакваме от комисията? Не можем да си позволим да няма социален диалог, разбира се а трябва да направим всичко възможно да го подсилим. Но аз лично смятам, че Китай има нужда от нас и определено очаква също нашата помощ за организиране на социалната защита, за организиране и законодателство на пазара на труда. Те, те ще се възползват от нашия опит, това, което ние правим тук. Някой от нашето законодателство ще бъде приложено и ще се изготви от британски преподавател, специалист в тази област. Така че аз съм за социалния диалог с Китай. Има голям брой изменения, в които се казва, че европейският бизнес се подчинява на правила. А, сега това, което става в Китай, не е свързано толкова с чуждите инвестиции в Китай, а с китайските предприятия или, може би, тайвански предприятия, инвестиращи в континентален Китай. Така че не можем просто да подчиняваме всичко на нашите правила. Искам да благодаря на колегите за коментарите. През следващите няколко дни ще се опитаме да обработим текста и да стигнем до компромиси. Доколкото е възможно, ще включим вашите идеи, но все пак не бива да претрупваме доклада защото колегите от международната търговия може да не приемат становището, ако ако го претрупаме. Но все пак благодаря на колегите за дебата и съм сигурен, че ще постигнем компромис. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Може би трябваше да го кажа в уводното си слово по доклада, все пак погледнете изменение 33 и 66, 56, които изглеждат като че ли неприемливи. Кажете ми в последствие какво мислите. Господин Елмер иска думата. Да, госпожо председател. Ако говорите за приемливостта на тези изменения, моята съдба е в ръцете на председателя. Аз не мога да, да, да кажа, мога само да а, изразя своето становище, да сложа плюс или минус. Но ако вие а, решите да не ги приемете, така ще направя. Благодаря, господин докладчик. А, това се канех да кажа и аз. Добре. Ще гласуваме компромиса на 15 юни и след това цялото основище на 16. На 16 юни. Госпожа Гирлинг дойде ли в залата? Да. Добре. Веднага й давам думата по измененията за нейното проекто становище относно производство на понесъстоятелност в рамките на Европейското дружествено право. Имате думата. Thank you. Благодаря. Позволете да започна с благодарност към докладчиците в сянка по доклада. И при, предишното обмен, при предишния обмен на становище всичко протече гладко. Нямаше много какво да си кажем. Е, всъщност, е, много кратко в последствие получих 50 предложения за изменение по едно много кратко предложение, така че се превърна работата в доста по-предизвикателна от е, очакването ми. Обаче, мисля, че с помощта на докладчиците в Сянка успяхме да достигнем до е, приемлив компромис на, на първа гледна точка неприемливи позиции. Все още остават няколко области, които са нерешени и имаме малко тревоги по други. Има редица сложни аспекти на темата и има сериозни дебати, които искам да, да ви кажа, за които да ви искам да ви разкажа малко сега. По отношение на становището, дали всъщност то бе подходящото, имайки предвид кризата? Имаше изказвания на много депутати, насочени към текущата економическа обстановка. А други ясно казаха, че това не е доклад, който е свързан само с е, текущата финансова криза и в този смисъл е напълно подходящ за всякакви а, е, обстоятелства, включително ръста и благоденствието, което се надяваме, че скоро ще ни споходи. Така че имаше дискусия в тази насока, а именно за какво е този доклад. Неизбежно в сегашните обстоятелства мислим за кризата, но докладът е насочен към една по-обща перспектива. Освен това, водихме и дебати по ясни въпроси, например компромис Б него става дума подробно за несъстоятелност, неплатежоспособност. Необходимо е да се уточнят ясно термините, които се използват. Според мен, това обаче не е мястото, където трябва да правим това. Трябва наистина да продължим работа по становището, а не да затънем в една област, която ще трябва да разчитаме и на решения от съда. Така че това са проблеми, които се дискутират. Мисля, че има добър текст в компромисите. Подчертаваме, че дебата по конкретни въпроси, свързани с неплатежоспособност, не трябва да бъде претект за създаване на регламент на европейско ниво и това е много важна тема, по която говорихме с докладчиците в Сянка. Освен това, все още е в ход преговор по отношение на 28 изменение. Аз като докладчик Бих, макар че по този начин ще се е, заличи е, до някъде част от е, доклада ми, бих искала да се приеме 25-27 вместо това е, изменение. Е, но както разбирам в момента, спора по него все още не е разрешен. Така че всъщност това исках да, да ви кажа, госпожо председател, на този етап. Благодаря, господин Саркас. Sí, señora presidenta. Primero para... Eh, Благодаря ви. Първо искам да се извиня от докладчика Сянка на групата на социалистите, която е в друга комисия в момента, но искам от нея да ви кажа няколко неща. Първо, трябва да благодарим на Джули Герлинг за положителния дух по време на преговорите, което позволи да се преодолеят сериозни проблеми, макар че по изменение Б те, а, те бяха много сериозни. Трябва да се заяви ясно, че не може да има общи правила за заетостта на равнище Европейски съюз. Просто не е желателно да ни се налагат неща от, да кажем, други модели. На Испания се налага немския модел. Не може всички да работят по една и съща система. Това въжи и за формирането на заплатите, пенсионната възраст и така нататък. Така че е хубаво да се премахне това категорично позоваване на общи правила. Защото в такъв случай ще има печеливши, но ще има и губещи. Може да се спомня, че просто е хубаво да се хармонизират някои е, е, правила в професионалната област, защото иначе моята група няма да приеме този компромис. Същата позиция имаме по компромис С. И по-специално последното изречение. Това е един идеологичен дебат, който ще ни ответе в задънена улица. Ние можем да гласуваме компромис, обаче без последната фраза. Много важно е да се решат тези два проблема, за да може да гласуваме без резерви по доклада. Благодаря ви. Merci, madame la présidente. Благодаря ви. Je remercie madame Gerling pour son... Благодаря на госпожа Герлинг за доклада и компромисите, по отношение на които сме съгласни и напредъка спрямо първоначалната позиция, която която се признава, че директивата до сега е била много полезна в случай на неплатежоспособност, особено в период на криза, но както каза и тя самата, докладчика трябва да предвижда не само ситуации на криза. И смятаме, че е, е възможно директивата да се подобри, без да се отказваме от вече постигнатото и Едно от първите ни различия с нея беше по отношение на предложението за хармонизиране на законодателството, защото ако наистина искаме да се борим срещу туризма във връзка с неплатежоспособността, може да се избегнат проблемите с известна хармонизация и да се търсят по-интересните законодателни модели в някои страни. Така че тази хармонизация ни се струва едно минимално условие. Докато госпожа Гърлинг настоява за улесняване на отношенията между държавите е, за, е, в опит за хармонизация на процедурите. Докато ние сме по-скоро за законодателство, самото законодателство да е хармонизирано. Целта е да се защити наемния труд, е, да се дадат преимущества на работниците спрямо кредиторите да, и разбира се да се запази принципа на субсидиарност и правото на държавите членки в редица области, в които разбира се няма да се намесваме, а именно трудовото право. Но освен това предлагахме да помислим сериозно за хармонизация на законодателството, за да могат да се уредат по-големи подробности някои процедури, например съдържанието и вида на обещетенията, които се е, дават както на кредиторите, така и на работещите, гаранциите, процедурните срокове и координацията на и централизацията на процедурите в една система, която да предоставя трансгранична информация за всички фирми, които са в несъстоятелност. Това са накратко различията, по които е, обсъждахме и по които се споразобяхме в няколко компромиса с госпожа Гърлинг. И това са няколкото насоки, които ни накараха да внесем изменения. Освен това, ще предложим още няколко на Комисията по правните въпроси за да се подобри системата при несъстоятелността. Благодаря. Други желаящи да се изкажат? Господин Каси. Merci, madame. Искам да започна като поздравя госпожа Гърлинг за доклада си. Производствата по неплатежоспособност са драматични и в някои случаи политически експлозивни. Държавите членки са станали свидетели на много подобни явление. Ние като политици напълно разбираме е, тегавата на работниците, които са загубили своята работна заплата, доходите си и работата си. Но по отношение е, предложения, е, свързани с законодателството, което ще бъде валидно дори и след кризата, нашата задача е много важна. Производствата по несъстоятелност може би не непременно са изцяло в компетенцията на Европейския съюз, но ние трябва да направим нужното там, където можем и когато има политическата воля, за да може да постигнем най-добри условия за общия пазар и служителите и работниците. Дори и при несъстоятелност и работниците и работодателите са изправени пред проблеми. Когато става въпроси за кредитори като големи е, финансови институции, акционери, акционери, те също страдат, защото те са си вложили е, средствата е, срещу риск, за да получат е, приходи. Те инвестират освен това и времето си и труда си е, за възнаграждението, което получават. И компромисните изменения ние искаме поне да координираме там, където не е възможно да се хармонизират е, производствата, за да може да се подобри еднаквото третиране на кредиторите и особено работниците в Европейския съюз. Освен това, призоваваме работниците да получат максимален приоритет в тези производства. Благодаря. И... Този път, мисля, че вече не са, няма други желаящи да вземат думата. Така че давам думата на колегата госпожа Шефлин. Гирлинг, извинете. Благодаря. Очаквам с нетърпение да говоря с госпожа Риние по въпроса, за който споменахте в началото. Определено съм леко объркана спрям казаното тук и това, което тя ми беше изпратила в писмен вид, така че ще го обсъдим извън това заседание. Но в началото говорих за измене 28. Господин Булан говори за него. Той каза, че е важно да... че иска да влезе в детайлите. Много е важно да говорим по този въпрос. А, неговото изменение е много детайлно, обаче. То говори за различните премии, за различни допълнителни подобни а, бонуси и, и така нататък. Не знам дали има намерение да бъде напълно изчерпателен, но наистина из, изменението е много детайлно. Но аз лично мисля, че не е подходящо мястото да правим такива прескриптивни изменения. Подкрепям становището му. Казвала съм го и преди че когато работещите, за съжаление, са в неизгодната позиция да работят за компания, която фалирам, понякога приоритетите се съсредоточават другаде. Мисля, че можем да препоръчаме на юридическата комисия да имат една да сложат всъщност място на работещите в една по-горна позиция в списъка приоритети за, на, на кредиторите. Така че аз бих препоръчала из... нашето изменение 50, моето изменение 50, което а, казва много ясно на комисията как законодателството да прехвърли а, заетите, работещите в приоритетите в подобен случай на фалит и събиране на кредитите. Мисля, че в този случай хармонизирането на правилата ще бъде добро. Мисля, че в тази посока трябва да вървим. Но да се пос... пишат тук едни такива детайлни правила, мога да ви кажа от личен опит, че става много трудно да се приложат на практика в общностното право, особено когато текста става не така размит. Но мисля, че всички, всички вървим към един разумен компромис. Е, Добре. Разбирам, че ще говорите с госпожа Рение, за да видите как могат да се подобрят компромисните изменения. В такъв случай И в такъв случай ще гласуваме утре по 10 те компромисни изменения. И така, както вече ви посочих в началото на нашата дейност днес и казах, че ще вземем и ще разгледаме точка 13 а именно проектостановището, което нашата комисия трябваше да изпрати на комисията ИТРЕ за предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газовите дейности в открито море. Както колегите виждат, Става въпрос за отреагиране на комунике на комисията от октомври миналата година. И която е отзвук на драмата от Мексиканския залив, когато платформата Water Horizon експлодира. Спомням си че нашия парламент се произнесе, за съжаление, против забраната на петролните а, дейности. в открито море. И в крайна сметка условията за безопасност – не се промениха. Много често тези инциденти са свързани с човешки грешки. Разбира се, природата също е много динамична, но много често човешките решения предизвикват подобни тежки инциденти. И знаем, че вярно, това може би не е свързано директно с условията на работа на, плат... на нефтените платформи, но със сигурност е имало някакви показатели относно културата на риска, риска, който се поема, които определено трябва да разгледаме наново. И така, знаете какви са ограниченията на едно становище. Имаме 7 точки, които бяха предложени за начало на дискусията. Искам да ви кажа, че вече получихме коментарите на агенцията от Билбао, която е отговорна за здравето на работещите и която също подкрепя нашия подход и внася няколко допълнения. Първия параграф говори, разбира се, за спецификата на работата върху нефтените платформи и за рисковете за човешки грешки, с които тези специфики са свързани. Определено ще трябва да допълним този подход и да кажем, как точно настоящото правно законодателство се прилага и контролира. Това е аспект, свързан с много пропуски все още. И трябва да видим как точно ще трябва да подсилим правните разпоредби. Втори параграф относно преразглеждането на директивата от комисията и съответно подхода, който комисията мисли да предприеме при преразглеждането на директивата. Аз предлагам хармониз... максимално хармонизиране, а не минимално. За някои области, естествено, можем да проведем дискусия за по-добрите възможности и така нататък. Мисля, че можем да изискваме едно такова максимално хармонизиране. В точка 3 говорим за инспекциите и за органите за инспекция. И тук Агенцията Билбао смята, че предложението ни е полезно. В точка 4 смятам, че именно тук е най-важният момент. И ако искаме правилата за безопасност и сигурност – да се спазват, те трябва да бъдат свързани с по-добро обучение на персонала и осъзнаването от тяхна страна на опасностите. И, раз... и обясняването им на различните правни на разпоредби. В пет искаме също така да се определят изисквания за обучението на работниците. Тук забележките на агенцията от Билбао ни казват, че ще трябва да допълним подхода и да го направим изискване в световен мащаб. Това е много важен елемент. И разбира се, това не означава, че ние не трябва да започнем от нас, тук в Европейския съюз и после вече да разширим изискванията си в световен план. Трябва да видим как европейските разпоредби се спазват, а се, как се спазват и от чуждестранните кораби, чуждестранните платформи, които оперират в европейски води. Мисля, че това трябва да бъде уточнено в този доклад шестата точка. Там се говори за ролята на подизпълнителите. Видяхме и в случая с нещастието в Мексиканския залив и с потъването на Ерика и други, в случаи, където нямаше спазване на нормите от подизпълнителите. Така че мисля, че това е много важна точка. И накрая 7, където се казва, че че фирмите, които имат седалища в Европейския съюз, трябва да прилагат ни същи правила за, навсякъде по света. Това е директно свързано с поведението на международните компании. И в заключение, нека да ви кажа, че агенцията от Билбао привлича нашето внимание върху факта, че е, има едно проучване в момента, все още няма окончателни заключения и просто трябва да изчакаме, за да вземем предвид резултатите, но това не означава, че ние не можем от наша страна междувременно да наблегнем на важните за нас аспекти. Да, благодаря. Сега дам думата на господин Томас Ман. <coughs> Благодаря ви. Този доклад ми припомня заседанието, посветено на 25-та годишнина от аварията в Чернобил. Ние сме особено загрижени от този проблем. Сега, както и тогава, когато обсъждахме условията на труд на работниците в ядрената централа, трябва да се запитаме какви са опасностите за работещите на петролните платформи. Трябва да се въведат прости, ясни правила за защитно облекло. И да се попитаме, съществува ли специална подготовка за извършване на а, такива дейности. Гледаме телевизионни програми, в които научаваме, че работното време е теоретично понятие. Трябва да се въведат по-строги правила и да се уверим, че съществуват ясни условия, че се предвижда достатъчен контрол, инспекции, защото трябва да се гарантира защитата на работниците на тези платформи. Трябва да използваме и натрупания опит от хората, които са работили до сега на тези платформи. Може би през лятото е чудесно, когато е, слънцето топли, но не винаги е така. Знаете, че там се работи през цялата година и е необходима специална подготовка, за да може да се е, справят работниците с всякакви условия на труд. Това въжи не само за основните изпълнители, а и за всички подизпълнители. Знаем, че някои се занимават с отделни дейности, да кажем, заваряване или нещо друго. И трябва много точно да се разпределят отговорностите, да се знае кой какво върши. Мисля, че предложението е много добро и, мисля, и комисията по индустрия смятам, че ще вземе под внимание нашето становище. Благодаря ви. Казва председателката госпожа Лин. Благодаря. Това наистина е много важна тема особено имайки предвид глобалните инициативи и глобалния характер на проблема. Наистина, агенцията в Билбао би трябвало да има такива глобални инициативи. Това ще бъде много положително и, и мисля, че трябва да бъде реализирано. Ние в Европейския парламент, разбира се, не бихме могли да налагаме изпълнение на глобално ниво, но поне можем да налагаме подобно на Европа европейско ниво. По отношение е, директивата за работното време вече има създаден законодателен акт, който се засяга въпроса свързан с платформите в моретата и океаните. Въпросът е от тук нататък как се изпълнява това законодателство. И по този начин можем да разглеждаме е, и въпроса дали всъщност човешката грешка е свързана с правилно или неправилно прилагане на законодателството. Защото понякога наистина така са създадени актовете, че различните компании ам, си позволяват различно тълкуване. Преди да преминем към следващи законодателни актове, трябва да разгледаме онези, с които сега разполагаме. Говорим за максимално, не минимално хармонизиране. Мисля, че тук нещата ще бъдат доста е, прескриптивни за комисията. Комисията в момента прави преразглеждане на директивата, така че се говори основно за а, аспекти здраве и безопасност на работното място. Дали ще трябва да продължим да, по-нататък? Не зная. Може да се наложи да излезем отвъд тези мерки които да имат своя задължителен характер. От гледна точка на комисия по заетост, обаче аз не мисля, че това е правилно. По отношение на спасителните операции, да, предложеното може би е полезно, но знаем ли дали наистина това се случва в момента? Защото вие казвате, че се използват различни иновационни е, е, методи в спасителните операции. Така че аз лично бих искала да зная какво се случва в момента по отношение тези проверки, които се правят от инспекторите. Може нещата да се развиват така. Ако не, обаче ще трябва да се стигне до това положение. Важно е във всеки случай да разберем какво точно се случва в момента. Да, активно участие на работниците. Това е изключително важно в четвърта точка, защото ако нямаме тяхното активно участие, просто тези законодателни марки за здраве и безопасност на работното място няма как да се случат. По отношение на пета точка, отново подкрепям онова, към което вие призовавате, защото наистина е важно всичките тези изисквания за обучение да бъдат прилагани и към подизпълнителите. Ако видим какви происшествия се случват, малки или големи, понякога те са именно е, във връзка с подизпълнителите, които не са получили нужното обучение съобразно правилата. Ще бъде много интересно да разгледаме и последното проучване на агенцията в Билбао. Очаквам си интерес заключенията им. Но глобалната инициатива е нещо, което наистина трябва да разгледаме сериозно. Благодаря. Благодаря. Няма други желаящи да вземат думата, така че благодаря на господин Томас Ман за подкрепата. Госпожо Лин. По въпроса за максималната хармонизация отбелязвам, че по точка 1 вие подкрепяте идеята за а, прилагането на практика и това, че то трябва да бъде, че то представлява важна точка. Разбира се. За сега това прилагане на практика не е достатъчно добро. Ние не сме удовлетворени. И имаме нужда от ясно дефинирани правила и съответното прилагане. Мисля също така, че ако има поне една област, в която можем да направим нещо, то е точно тази. След това органите за инспекция ще изчета коментар на агенцията на Билбао. Този въпрос за одити и инспекции е част от един по-обширен въпрос, който изисква ясна система за управление на безопасността на място на платформите. Регулаторите на индустрията трябва да го спазват и изискванията за платформи в открито море трябва, трябва да бъде съчетано с стандартните изисквания в сектора. Благодаря. Това е което казва агенцията. Благодаря на колегите е, за приноса им. И ви подканвам да внесете каквито изменения си искате. Все пак, моля ви, не прекалявайте с броя останете в рамките на разумното. Надявам се, че ще успеем да постигнем компромис. Още повече, че така че ще бъдете ограничени най-вероятно, защото можете да представяте измененията само на английски. Крайният срок за внасяне на изменения ще бъде 30 май след това ще има гласуване в Итре. 30 май на в следващия понеделник до 5 часа след обед. Напомням ви, че тези изменения могат да бъдат внасени само на английски. След това на 16 ще гласува комисията ИТРЕ и след трябва да направим абсолютно всичко наведнъж, да гласуваме и да дискутираме на 15 май. 15 юни поправя се председателката. Приключихме с, този, с тази точка от дневния ред. И сега се обръщам към координаторите. Според мен ще бъде добре да прекратим заседанието за половин за четвърт час, преди да гласуваме доклада на госпожа Лопе Фонтанье. Още повече, че и тя не е тук. И Нека да останем коректни и да спазваме часа, предвиден за гласуване. Извинявайте на колегите, които вече са в залата. Chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Колеги, местата си. monde a pu prendre place. Часът е точно 12. Предлагам да започнем гласуването по становището на госпожа Лопе Фонтане по петия доклад на Европейската комисия относно сближаването и стратегия за политика за сближаване след 2013 на комисията Реги. По първи параграф компромис А, внесен от редица колеги, гласуваме го за против, въздържали се, приема се. След първи параграф, изменение 13 на Томас Ман, за, против, Е, след параграф 1, изменение 13, след изменение 13, устно изменение на госпожа Шройтер, за добавяне на думите на английски, цитира председателската, да се а, направи по-видим, по-, силен Европейски социален фонд. Призовава за. комисията и държавите членки да се споразумеят за необходимите суми за освояване от структурните фондове. Няма това основното изменение. С това приема се. 14-то изменение. Госпожа Цимер за против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 15. Томас Ман за против въздържали се. Приема се. И компромис Б след параграф 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 22 на госпожа Фигередо за, против, въздържали се, ще проверим. Аз и господин Кат... Катнох нямаме карти. Гласувахте ли всички? Проверка правим електронно. За господин Кабнор. А също двама, за, о, двама за повече. Давайте. 24 pour, 17 24 за, също 16. Приема се. 23 на Томас Ман за. Против. Въздържали се. Приема се 24. Вегередо за. Против. Отхвърля се. 25 Ман за. Против. Приема се. 26. Приема се 27 ман за. Против. Приема се 28 за. Против. Приема се 29 за. Против. Въздържали се. Приема се 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С към трети параграф за, против, приема се. Изменение 33 на госпожа Цимър за, против, въздържали се, приема се. Нещо бърках. Да, добре, ще проверим. Oui, si elle a sa carte. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Край на гласуването. 23 против. Да, благодаря ви, отхвърля се. 37 на Фигередо за. Против. Отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 на господин Коферати за, против. Параграф 4, компромис Д. Д, amendement 44, мадам Timmer и autres, qui est pour, contre, abstention, adopté. се приема. След параграф 4, изменение 49 на госпожа Шротър две части. Първа част от underline до best practice. Без думите, които са ви споменати. Първа част за, против, приема се. Втора част по, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50, Томас Ман за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е към параграф 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53, Шрътър и други. Пада и 59-то. 60-то се оттегля. 63-то след параграф 5 за против въздържали се приема се. 64 за против въздържали се проверка. 64-то. вътре Край на гласуването. 28 за, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, от, приема се. Компромис F, параграф 6, приема се. 67 Съвместимо. Гласуваме го за. Против. Въздържали се. Приема се. 69-то пада. 75-то гласуваме след параграф 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 76-то пада. Компромис Г. Параграф 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение. Ха... Компромис Хашлет, параграф 7 за против въздържали се приема се. 83-то за против приема се. 85-то за против отхвърля се. 86 за против приема се. 87. Добре, гласувайте. 86. Двадесет и пет, двадесет шест за, седемнадесет. Приема се. Осемдесет и седем за, против Отхвърля се. Компромис и към 8 точка, 8 параграф. За, против, приема се. 94 за, против, отхвърля се. 95 след 8 параграф, разделно гласуване, първа част за, против, Зажали се, приема се, кой е за добавка на цитата, против, отхвърля се, 96 за, против, проверка. 20 на 24 отхвърля се. 90 опада. 98 за против. Отхвърля се. 90. Прието. Приема се. 99 за против. От... Приема се. Едно за против. Две. Приема се. Две се приема. Три същия автори е за, против, възражали се. Приема се 4 за, против. Приема се 5 за, против. Приема се 6 за, против. Приема се 7 за, против. Приема се 8 за, против. Приема се и цялото становище с Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 за, 2 въздържали се. Поздравление за докладчика. Възлагаме да направи така Комисията по регионално развитие да не гласува за фонда за приспособяване към глобализацията. До след обяд.